Искване за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година. Имаме господа Длабова, господин Шмидт, господин Пипер, господин Черницки, господин Вистисен, госпожа Маковей, господин Боган и господин Маронеско като докладчици. Бих искала също да приветства господин Калдера, председател на Европейската сметна палата на това разискване. Сега искам да дам думата на първият от докладчиците за 4 минути. Госпожа Длабаво... има думата. Благодаря много, уважаема госпожа председател, господин комисар, господин председател на Сметната палата, дами и господа. Днес ще се занимавам с един от основните въпроси, свързани с управлението на общите средства, с които разполагаме на европейско равнище. Тук ще изложим позицията си за това как Европейската комисия е управлява средствата, предоставени за прилагане на политиката на Европейския съюз за 2014 година. Политиката за освобождаване от отговорност на Европейската комисия по изпълнението на бюджета е тема, с която се занимаваме ежегодно през пролетта. И аз съм един от докладчиците тази година. Проектът е, рути, е процесът е рутинен, но аз исках да въведа някои нови предложения и идеи, тъй като има промени в економическия контекст и потребностите. Затова е необходимо да се създадат стандарти за контрол, приложими към Европейската комисия, които да отговарят на тези промени. Тези предложения не са произволни. Целта е да може да се оценява дали приложението на бюджета е, спазва не само формалните правила и е, закона, а дали действително допринася за постигане на резултати в областта на социалната сфера, економическата сфера, околната среда и дали средствата отиват в тези области, където могат да се постигнат най-добри резултати, дали се определят нови европейски приоритети, дали се е, оставят в миналото стереотипите от миналото. Целта е да има измерими показатели, за да може да извличаме съответните заключения. Ние говорим за е, култура на приложение на бюджета, насочена към постигането на резултати. Трябва да запазим обективност. Економическото развитие и дейността в областта на инвестициите в Европейския съюз лека по лека се възстановяват и безработицата лека по лека намалява, но последиците от кризата все още не са преодолени. Именно за това трябва да променим своя начин на мислене, що се отнася до бюджета, за да можем да се изправим лице в лице срещу нови евентуални кризи, с които можем да се сблъскаме. Европейския съвет и Европейската комисия трябва да разполагат със съответните мерки за оценка на резултатността на всяко евро, което е било разходвано простената процедура не се, не, не се препоръчва само от Европейския парламент, но и от сметната, процедура, сметната палата, извинете, през 2014 година, както и от холандското председателство. Освобождаването от отговорност трябва да е стандартизиран процес, а не повод да се сочи с пръст едно или друго лице, избрано по произволен начин. Трябва да насочим вниманието си по-скоро към това как най-добре да опишем и определим случаите на евентуални проблеми при управлението на този 1% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, а не да се е, сочат с пръст отделни лица. Нещо, от което не може да се постигнат положителни резултати и за в бъдеще. Трябват ни политически компромиси, да се работи обективно. Това не трябва да е инструмент за политически противоборство между държави членки или пък за някакво разчистване на сметки. Разбирам, че на практика би отнело години и въвеждането на подобна система в нашите вече добре установени процедури, но ако Европейския парламент е, не настоява европейски бюджет да бъде ориентиран към постигане на резултати, Европейския съюз ще остане отделен и назад от основната тенденция на развитие. Така искам да благодаря на Европейския на Европейската комисия, на Сметната палата, на заместник-председателя на комисията госпожа Георгиева и се надявам, че и вие ще бъдете обективни, когато оценявате моя доклад. Следващия докладчик е госпожа Шмидт. Благодаря, госпожи и господа, колеги. В качеството си на докладчик по освобождаването от отговорност на Европейския фонд за развитие, за мен е много важно ясно да изляза на позиция по няколко основни теми тази година установяваме същите проблеми като миналата, защото нищо не се е променило. Не се е променил и принципът, на който се основава помощта за развитие. Тя трябва да допринесе за подобряването на стандарта на живот на хората в Африка и други държави, където я предоставяме. За съжаление, продължава да има много сериозни проблеми с тази помощ. Не става въпрос за това да се създаде лавинообразно да нараства демокрацията. Вече действат много добри системи за контрол. За съжаление, те не се прилагат в достатъчна степен. Няма готовност за извличане на полуки и за предприемане на последващи действия. Много важно бе онова, което каза комисар Мимица. Той ясно заяви, че беженците, които идват на наша територия в момента, са от Сирия и Афганистан. Хората от АКТБ се установяват по-скоро в съседни на региона държави, но в скоро време ще се установят и в Европа. Затова в доклада съм включила глава, в която и ясно се обявявам за гъвкавост при изразходването на средства по фонда за развитие. Благодарение на добрата работа на Сметната палата, знаем, че са блокирани около 10 милиарда евро на различни фази от реализация на проектите. Става дума не само за средства по многогодишни проекти, но и за средства, които не се освояват достатъчно добре. Вероятно ще бъдат пропилени продължават, например, да се освояват средства по проекти от 95-та година. Трябва да променим мисленето си, да осъзнаем, че помощта за развитие борба срещу първопричините, а не подарък. Нека бъдем разумни, нека преразпределим средствата и заложим на нови приоритети, като например мерки за превенция. Европейската комисия в лицето на ресорната си генерална дирекция, службата за външни действия и посланниците на Европейския съюз, е важен посредник. Тя трябва в по-голяма степен да работи по проекти за помощ за развитие. 428 проекта на стойност 9,2 милиарда евро е вероятно да имат проблеми с изпълнението. Затова трябва да преосмислим политиката си, вместо да предоставяме средства в области, в които вероятно няма да има допълнителна полза от това. Но за целта трябва да приемаме критиката и да се учим от грешките си. Обръщам се специално към групата на социалистите и демократите. Наистина, би ми се искало цифрите, които се цитират в доклада, да останат в него. Моля, не гласувайте за заличаването им. До 2020 година ще се инвестират 30 милиарда евро извън европейския бюджет. Тоест, това ще са средства, които се предоставят пряко от националните бюджети на Европейската комисия и оттам на Африка. Призовавам също така за предвиждането на една четвърт от средствата по фонда за целите на миграционната криза. Самата госпожа Могерини заяви, че помощта за развитие не е подарък, а развитие и че трябва да намерим нови форми за партньорство с страните от Африка. Искам да цитирам и председателя ни Мартин Шулц, който заяви, че помощта за развитие трябва да бъде предоставена при определени условия, именно демократично развитие и спазване на основните права. Не е възможно да подпомагаме държави, които потискат гражданите си помощта за развитие трябва да е насочена към справяне с първопричините. Ако не проистичат резултати от нея, трябва да си извлечем необходимите полуки. Призовавам всички колеги, всички политически групи да не залагат на остарялото статукво, а да намерят нови решения, които са приспособени към реалността. Призовавам ви да подкрепите и доклада ми. Благодаря, господин Пипер, за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да благодаря на докладчиците в Сянка по процедурата за освобождаване от отговорност, на сътрудниците ни, на асистентите и на другите органи, които ни подкрепиха. Процедурата по освобождаване на отговорност на парламента винаги е доста деликатен въпрос. Държави, а, гражданите очакват от нас да излезем с добър пример, например в областта на сградния фонд. По-добре е ние да придобиваме сгради, тъй като така разходите са по-низки. Критично съм настроен обаче спрямо мерките за модернизиране, от които се повишават разходите. Препоръчваме не да се разширява фонда, а да се подобри онова, с което разполагаме. Инициативата Lux Price не бива да е елитен проект. Трябва да е проект насочен към масите, проект с широко въздействие. Трябва да подходим по същия начин и към дума на европейската история. Така ще сме по-близо до гражданите и ще спестим разходи. Ако искаме да излезем с добър пример, трябва да следваме духа на времето. Новата структура на взаимодействие между трите институции ни дава по-големи правомощия в законодателния процес. Затова бе и много добре, че създадохме служба за научно-изследователска дейност. Но не бива да идеологизираме работата й. Ако искаме да следваме духа на времето, трябва да реформираме и службите си за устен превод, не само в техническо отношение, но и по отношение на работното време. То трябва да бъде разпределено по-справедливо и ефикасно. Има проблем и с службата за сигурност на Европейския парламент. Да, трябва тя да е економически ефективна, но не за сметка на сигурността на работещите в парламента и неговите посетители. И във връзка с това трябва да интернализираме и службата си за превози. Не трябва да спестяваме там, където не трябва. И накрая, ограничаване на привилегиите. Поправяме грешките си от миналото, например в областта на столовете и кафенетата, но трябва да направим много повече. Нека най-накрая последваме препоръките на външните аудитори. Орязването на привилегиите означава, че не бива да се смесват председателските функции с предизборната борба. Тук в доклада се съдържа много ясна критика спрямо Мартин Шулц. Господин Шулц понякога не може да прави разлика между себе си, онова, което прави, за да популяризира своята личност и функцията си като председател на Европейския парламент. И накрая, госпожи и господа, няколко думи за депутатите. Пенсионният фонд, общите надбавки за полети, в тези и много други области успяхме да поправим грешките от миналото, но това не означава, че репутацията на Европейския съюз зависи само от нас и от нашите сътрудници. Ние поемаме все повече функции, които би трябвало да изпълнява администрацията. Пестим от кафето, пестим от водата. Някои очакват от нас също така да даваме информация по интернет за това къде ходим, с кого разговаряме, какви телефонни разговори водим. Да, успехът на работата ни обаче не се определя от продължителността на изказванията или от едноминутните изказвания. Не бива да ставаме за смях пред хората. Работата ни има своята стойност, не бива да я подценяваме. Обръщаме внимание и на това в доклада. Чеченецки. Господин Чернецки. Мадам президент. Госпожо председател, Госпожо председател на Европейската комисия, господин председател на Сметната палата, основният проблем с процедурата за освобождаване от отговорност е от отдавна, особено що се отнася до съвета, Европейския съвет. Трябва да посочим, че има доста неоползотворени средства, доста категории доста прехвърлени на средства от 2014-2015 година, особено тези свързани с собствеността и оборудването, засегнати са сериозно някои бюджетни линии. Този проблем може да се преодолее чрез по-добро бюджетно програмиране. За целта е необходимо да има добри показатели. Съветът все още не е прият кодекс на поведение, което е важно за прозрачността, отчетността и почтеността на институцията. Също има обезпокоителна липса на прозрачност, що се отнася до законодателния процес, както и до информация за позициите на държавите членки в съвета. Необходимо е да има по-добра система за докладване за да може обществеността да следи законодателния процес по един открит и прозрачен начин. Има и проблем с липсата на прозрачност по време на тристранните срещи и а, тези по помирителната процедура. Съвета трябва да подобри прозрачността, що се отнася до преговорите. Като си имат предвид политическите проблеми, и сътрудничеството между съвета и Европейския парламент, искаме да кажем, че е необходимо съветът да бъде по-прозрачен и да се отчита пред европейските граждани и да участва в процедурата по освобождаване от отговорност, както всички останали институции. Необходимо е по-добро сътрудничество между съвета и Европейският парламент, но всъщност няма сътрудничество, няма диалог, съветът не участва в процедурата за бюджетен контрол, не осигурява отговор на писмени въпроси, зададени от Комисията по бюджетен контрол или от отделни депутати от тази комисия. Съветът също не участва в изслушвания или дебати, свързани с процедурата за бюджетен контрол, отнасяща се до съвета. Даването на освобождаване от отговорност за отделните институции е отдавнашна практика, която се следва. Целта е да се гарантира прозрачност и демократична отчетност пред европейските данакоплатци. Благодаря ви следващия оратор за 4, години, господ... 4 минути, господин Вистисен. Øh, Благодаря. Набързо ще представя своята част от темата. Има процедура, която показва, че нещата вървят добре, но има някои критики. Има критики към процедурата. Има и теми, повдигнати от Комисията по бюджетен контрол, за дейности, които членове на Сметната палата извършват успоредно със своята дейност. Според нас има много голяма несигурност по въпроса за Европейския економически и социален комитет бях докладчик по тази тема. Приветствам докладчика за това, че в много отношения отбелязва, че Економически и социален комитет е последвал нашите препоръки. Това ме радва, тъй като така ще се повиши ефективността на работата на комитета предлагам економически и социален комитет да бъде освободен от отговорност, но трябва да имаме предвид, че в бъдеще трябва в по-голяма степен да заложи на телефонните и видеоконференции. Освен това, комитетът има и много високи разноски за пътувания, които трябва да бъдат занижени в бъдеще. По въпроса за освобождаването от отговорност на Европейската комисия, изпълнителните агенции и парламента, благодаря на колегите за конструктивното ни взаимодействие. Според групата на ЕКРЕ продължава да е много висок процентът на грешки. Прекалено малък е акцентът върху ефикасността, върху допълнителните ползи, върху надлежното разходване на европейските средства. По отношение на Европейската комисия, мисля, че е направена добра оценка на работата ни. Бяха взети предвид предложенията на ЕКР, например за Европейската прокуратура и за повишаване на размера на средствата. Продължава обаче да е висок процентът на грешките. За това сме против освобождаването от отговорност на Европейската комисия и на агенциите. По въпроса за освобождаването от отговорност на Европейския парламент, смятаме, че текстът можеше да е по-критичен бе възприят обаче конструктивен подход. Присъединяваме се към критичните бележки по адрес на председателя Шулц. Смятаме, че трябва да има промени в службата за превоз, че трябва да подкрепим проекта за дом на европейската история. Съвместните предприятия и тук ще гласуваме против освобождаването от отговорност, тъй като според нас процентът на грешки е прекалено висок. Um, move... Благодаря. Ще дам думата на следващия ни докладчик за 6 минути. Госпожо Макове, имате думата. на doamna președinte. Pentru Comitetul Regiunilor, благодаря, госпожо председател. Що се отнася до изпълнението на бюджета във връзка с Комитета на регионите, аз съм докладчик по тази тема и още от самото начало сметнах, че разполагам с достатъчно информация, за да се предостави освобождаване от отговорност. Целта е, че, е, целта е да се подчертая, че всяка всеки, всяко евро има значение. Трябва да бъдем внимателни с средствата. На парите през 2014 година имало 787 мисии на Комитет на регионите в държавите членки и над 200 от тях са били към Гърция и Италия през септември. 8 милиона евро са били разходвани за пътуване на членовете на Комитета на регионите Що се отнася до пътуванията на служителите, голяма, за тях също е отишла голяма сума пари. Документацията на Комитета на регионите, покриваща темата, включва стотици страници, неясни твърдения и липсват яс... конкретни цифри. Втората ми критика е свързана с с документите, които са изпратени. Отговорите биха могли да се е, запишат на четири страници общо, но вместо това получаваме стотици страници, в които няма никаква яснота, също времено има прекомерна бюрокрация. Не може да се изпраща документ, който е 100 страници. Това е проява на липса на уважение. Все пак има някои а, е, добри новини. Правят се специални усилия да се въведат правила, свързани с почтеността на работата и а, е, с а, е, а, случаите, при които служители са отишли на друга, свързана с а, дейността им работа. През 2014 година не бе приключил одобрението на споразумението, включително и спора в съда. И през 2016 година, през юни, Комитета на регионите трябва да се отчете и пред Европейския парламент за, ден, за онова, което възнамерява да направи във връзка с делото в съда. Призовавам Комитета на регионите да промени административния си начин на работа, да се намерят прекомерните административни процедури и да се адаптира към бързо променящия се свят. Всички ние се адаптираме към него. Аз работих и по темата Европейски надзорник за защитата на данните. Първо, що се отнася до годишния доклад, за 2015 година ще включим решенията, свързани с подаващите сигнали и с почтеността и на органа трябва да бъде припомнено, че данните са на разположение навсякъде. Навсякъде по интернет, в Википедия, навсякъде. И националните и европейски служители не са не принадлежат към група, чиято информация трябва да бъде защитавана и по този начин не е публикувана. В крайна сметка те са държавни служители, публични служители и е, това трябва да се вземе предвид. Само личната им информация не трябва да се публикува. Е, иначе сме доволни от работата на органа и за това предоставяме освобождаване от отговорност. След това агенцията за правосъдие и вътрешни работи, покривана от комисията Либа. Има някои проблеми, свързани с защитата на подаващите сигнали за нелегални действия от страна на институциите, както и някои проблеми с конфликти на интереси. Ако дадена агенция има за задача да защитава безопасността на храните, е, тогава не е редно тя да наема лица, работещи в, хранителната промишленост. Има някои е, жалби, които са повдигани за а, е, неспазване на правила. Последната агенция, по която искам да а, направя коментар – е агенцията за безопасност на храните, при която има сериозен конфликт на интереси през 2016 година. Те обявиха, че могат да назначат някои от хранително-вкусовата промишленост като директор, просто защото са получили кандидатура. Това не е приемливо. Хранително-вкусовата промишленост – не може да се меси е, в вземането на решение за безопасността на храните. Става дума за нашето здраве. Господин Вон. благодаря, госпожо председател, както и предходният оратор. Искам да използвам цялото време, което имам, а не да говоря отново в края на дебата. Аз изготвих 33 доклада за децентрализираните агенции. Това беше доста работа. Искам да благодаря на моите сътрудници, на секретарията на Комисията по бюджетен контрол, на докладчиците в Сянка, с които работихме много тясно. Нещо общо за освобождаването от отговорност. Искам да благодаря на всички докладчици, които са работили. Мисля, че има един много добър доклад, балансиран доклад, е изготвен от колегата, който отговаря за общото освобождаване от отговорност. Ние работихме в тясно сътрудничество с всички агенции, както и с Сметната палата. Освен това, миналата година аз работих като докладчик в Сянка по освобождаването от отговорност на агенциите и констатирам, че е постигнат значителен напредък няма становище на съда с резерви, което означава, че не се поставят под въпрос надежността на сметките, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции. Агенциите са постигнали доста напредък по прилагането на действията, предвидени в общия подход 99% има завършеност на действията на агенциите. Голяма част от тях посочват, че те споделят услуги с други агенции и институции и имат споразумения за сътрудничество с много от тях. Ние призоваваме агенциите да продължат да работят тази посока, за да се постигне по-голяма ефективност на разходите. Сега се работи по основни насоки за процедури за обществени поръчки. Надяваме се това също да доведе до по-висока ефективност. Повечето от агенциите са постигнали 5% съкръщаване на служители. Повечето от тях са обезпокоени, че може да се поиска от тях да осигуря допълнително 5% в общия резерв за преразпределене. Повече от 90% от агенциите имат политики, свързани с публикуването на биографиите, както и на декларации за липса на конфликт на интерес на висшите им служители. Има някои притеснения в области, където се изисква подобрение от януари 2014 четири агенции все още водят преговори с държавите, в които пребивават, за сключване на споразумение за седалището на постигнати е напредък, но призвавам всички държави членки, които, за които става дума да приключат тези преговори и да се сключат тези споразумения за седалищата възможно най-скоро. Относно преносите, това е въпрос, който се поставя всяка година. Повечето от тези преноси се радвам да констатирам, че са били планирани, но има доста преноси от предходни години, в някои от случаите, което може да означава, че са били, може би, завишени заявените нужни, нужди или са били неоправдани. Повечето от агенциите имат мерки за справяне с този въпрос. В някои от агенциите, госпожо председател, има проблем с баланса между половете, особено на по-висшите длъжности. Затова ние искаме от агенциите да ни предоставят детални доклади за това как работят за решаването на този проблем. Държавите членки трябва също да търсят баланс между половете, когато назначават хора на висши длъжности в агенциите. Освен това, призоваваме агенциите да засилят своята комуникационна политика, да бъдат по-видими, да предоставят повече информация за своята дейност и постижения. Необходимо е да се информира в по-голяма степен гражданите в целия съюз за това какво правят агенциите. Комисията по бюджетен контрол гласува с огромно мнозинство да даде освобождаване от отговорност на всички агенции. Няма становища на Сметната палата с резерви. Освен това, те са демонстрирали, че работят добре през последните години. За това ние даваме освобождаване от отговорност на всички агенции. Сега давам думата на господин Маринеско за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да благодаря на моите колеги докладчици и на колегите в ресорната комисия за помощта. Има само едно изменение по докладите за съвместните предприятия, което показва, че работата в ресорната комисия протекла много добре. В момента съвместните предприятия според мен са от много голямо значение. Обстойно обсъждаме въпроса за економическия растеж, економическото развитие и заетостта. Всички тези области зависят изцяло от научно-изследователската и развойната дейност. Трябва да обвържем новаторството с изпълнението. Настоящите съвместни предприятия вече са доказали своята полезност, най-вече в областта на практическото изпълнение. Сесар е първият пример за такова съвместно предприятие, което вече пристъпи към практическото изпълнение на препоръките от научните изследвания за областта на управлението на въздушния трафик. Съвместното предприятие Чисто небе също е още един добър пример. В момента то работи в условията на демонстрационна фаза, от което могат да проистъкат много съществени резултати за отрасъла. Съвместното предприятие ИНИ също работи добре, прилага на практика констатациите от научните изследвания. Има само едно съвместно предприятие, което е използвало изключило договори за всички предоставени средства в рамките на изминалия период. Съвместното предприятие за проекта ИТЕР, проекта за термоядрен синтез, е по-особен случай. То започна да доказва вече, че може да постигне нещо. Сключени са договори за 80% от работата на това предприятие. Новият му директор е излязал с план – за финансирането. Надяваме се този план да бъде одобрен. Предлагам да отложим освобождаването от отговорност на това предприятие. В доклада изказвам подкрепата си за този международен проект и свързаното с него съвместно предприятие. Има още две съвместни предприятия, Артемис и Еняк, които се сляха в едно, което се нарича Excel. Артемис и Ексел бяха предмет на становище с резерви на Сметната палата, тъй като не бе възможно точно да се установи дали процентът грешки на тези съвместни предприятия изчислен съгласно разпоредбите в регламента, отговаря на изискванията на институциите. Националните органи, работещи в тази област, ни предоставиха допълнителна информация. Така ще можем да установим дали са били предприяти надлежни действия или не. Това ще е в полза на парламента. Моля да използвам цялото си време за изказване, така няма да се изказвам в края на дебатите. Excel е съвместно предприятие, което изпълнява функциите на бившите две съвместни предприятия, които се сляха в едно – ще изчакаме предоставянето на допълнителна документация на Сметната палата за това предприятие. Надявам се, че тогава ще можем да освободим от отговорност Excel. Бихме желали Сметната палата да ни предостави подробна информация. Заявяваме това в резолюцията си. Бихме желали Сметната палата да изложи подробностите на анализа си на апортните вноски, както и на вноските от частни партньори. Бихме желали по-подробни разяснения във връзка с процента на грешки, по-подробни разяснения за безвъзмезното финансиране на Хоризонт 2020 продължение на още 3 години Хоризонт 2020 ще се финансира от три различни бюджетни реда. Благодаря на представителите на Сметната палата за помощта им. Надявам се, че в бъдеще ще мога да взаимодействам с тях, за да изясним някои въпроси по тези три отложени процедури за освобождаване от отговорност. Госпожа Хенис Плешарт от името на съвета. Commissioner. Благодаря много, госпожо председател, госпожа комисар, уважаеми дами и господа депутати. За мен е чест е, да присъствам тук, да участвам в този дебат е, за освобождаване от отговорност за бюджета за 2013 година в контекста на договор 3, на член 309 от договора за функционирането на Европейския съюз. На 23 февруари Моят колега, холандски финансов министр, им, имаше честа да представи заключенията на съвета за служебна отговорност е, пред е, комисията и днес е, парламентът ще гласува по темата. Тази година депутатите са особено внимателни за качеството на европейските разходи. И е, това е съвсем е, обосновано. Това е важно не само от гледна точка на общественото мнение и от е, гледна точка на провер... правомерността, защото има конкретни правни ангажименти, свързани с контрола върху изпълнението на бюджета, които трябва да се спазват. Съветът препоръча да се даде освобождаване от отговорност на комисията и очерта причините е, да е, основанията да направи тази препоръка. Също времено подчертавайки, че има елементи в европейски бюджет, които следва да бъдат подобрени. Първо, е, отбелязва се е, значителното намаляване на нивата на грешка, но има проекти, при които има сериозни нива на грешки в научно-развойната дойност, политиката за сближаване и е, селското стопанство. Съгласно заключенията на Сметната палата, Комисията, националните органи и независимите органи, е, аудитори са разполагали с достатъчна информация, за да предотвратят тези грешки. Всички участници в управлението на европейските средства трябва да поемат своята инициатива изцяло, включително и държавите членки. Съветът призова комисията и държавите членки да засилят съвместното си сътрудничество и подчерта значението да се избегнат грешки. Затова подчерта и необходимостта да се увеличи качеството на мерките по контрол, за да се предотвратят и коригират грешки преди да се декларират съответните разходи пред комисията. Затова съм съгласна с докладчика Кладия Шмидт, че не е необходим не повече контрол, а по-добре приложение на настоящите мерки за контрол. И това да стане по един на, достатъчно ефективен начин, който да не струва прекомерно скъпо и да води до добри резултати. Тези мерки са важни за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и там, където са установени сериозни недостатъци, трябва да бъдат преустановени всички плащания, докато не бъдат предприяти мерки за коригиране. Онези средства, които са разплатени неправомерно, трябва да бъдат възстановени незабавно и да има възможности за корективни мерки. Съветът призова комисията да представи на бюджетния орган тази година, т.е. 2016 година, подробен доклад, свързан с системните данни, с които вече се разполага в областите, където нивата на обстановена грешка е, е, са, е редовно високи и да се направи оценка на причините за това. Опростяването на правилата е необходимо, за да се постигне едно становище за освобождаване без резерви. Необходимо да се намали административната тежест върху бенефициерите, но да, и също така да се доведе нещо, което също може да доведе до по-ефективен и по-малко скъп контрол. Съветът приветства, приветства работата на комисията по управлението на бюджетните кредити за плащания и призовава за добро правление на непокритите плащания, да има прозрачност по дългосрочните прогнози за паричните потоци, за да може да има по-добро напасване на бюджетните кредити и заплащания със съответните потребности. Съветът подчертава значението да, на вземането предвид на националните данни за брутния национален доход, за да се намалят оставащите резерви. Съветът приветства подхода на съвета във връзка с резултатите на разходването на бюджета и призовава комисията във връзка с препоръката на съвета да определи възможно най-добрите системи за ефективно приложение заедно с Сметната палата. И така съгласна съм с акцента, който постави докладчика Длабайова върху един бюджет, който да бъде насочен към постигане на резултати. Разбира се, ако съветът приветства инициативата на комисията бюджет за постигане на резултати, по която първото заседание вече беше проведено миналата седмица. Очевидно е, че все още не сме е, близо до е, целта да се постигне безрезервно освобождаване от отговорност е, от Сметната палата. Има установени грешки във всички области на политиката. Съветът участва конструктивно в дискусията за това как да се подобри насочеността към резултати на европейския бюджет, за да може да се вземат прави тези резултати в преразглеждането на многогодишната финансова рамка и съветът възнамерява да даде своя принос по навременен начин. Е, в заключение на работим по многогодишната финансова рамка и е, на, е, имахме вече заседание през януари и през е, април. Целта ни е още на ранен етап да разгледаме възможностите за подобрение реформи. Вече сме установили някои принципи, които могат да ни предоставят добър начин за придвижване напред и резултатите ще бъдат представени в доклад на председателството пред съвет, Европейски парламент и Европейската комисия. Благодаря много. Thank you, minister. Благодаря, госпожо министър. Искам да кажа на колегите, вие трябва да тръгнете, тъй като имате други ангажименти в рамките на междуинституционалното споразумение. Сега давам думата на комисията. Добре дошли над госпожа Георгиева. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми докладчици, председател Кайлдера, уважаеми депутати, членове на Сметната палата. Бих искал да започна с благодарности. Благодарности към всички вас и особено на, докладчиц, на, на, на докладчицата на съвета. Благодаря ви за сериозността, с която се отнасяте към дебата за освобождаването от отговорност на бюджет 2014 година. Ние сме в момент, когато Европа изисква от нас да се концентрираме върху най- най-доброто в името на хората, на нашите граждани. Те заслужават наистина най-доброто. Таз годишното освобождаване на бюджета от отговорност се характеризира с усилия от всички институции, комисията, парламента, сметната палата, съвета, усилия, които се съсредоточават върху бюджет, ориентиран към резултатите. До каква степен бюджетът поощрява развитието на економиката в името на нашите граждани, както и спазването на правилата? Зная, и в двете области трябва да се свърши много работа. Ние стабилизирахме нивото на грешки, те спадат, но много важно е, че трябва да работим повече, за да използваме бюджета още по-ефективно. Както каза госпожа министъра, преди 5 или 5, преди 5-6 дена на 25 имаше работна група за бюджета, е ориентиран към резултатите, ние започнахме да дефинираме, що е резултат, как да измерваме резултатите и как да се предвижим по-систематично към, един, към едно бюджетиране, наистина ориентирано към резултатите. Искам да благодаря на госпожа Длабайова за нейния ангажимент, за нейната решителност да разшири дискусията от фокуса върху нивото на грешки към политическите цели и политическите резултати, които са постигнати. В този дух искам да направя четири заключения. Те не изчерпват всичко, което чух в дебата, но те са следните. Най-напред бюджет ориентиран към приоритетите, второ ориентиране към резултатите, и постиженията, справяме с грешките, които все още са високи, както каза госпожа министър, и не на последно място. Как да се постигне правилният баланс между управлението на риска и избягването на риска. И така, нека започна с първата точка. Приближавайки се към средносрочния преглед, време е честно да идентифицираме нивото на нашите способности и способността да постигнем нашите приоритети чрез бюджета. Въпросът е, това е въпрос, който ни води към много важни заключения за края на многогодишната финансова рамка, а в същото време трябва да видим дали ние използваме пълноценно гъвкавостта в бюджета, която ни бе дадена в многогодишната финансова перспектива. Друга част от дебата би била как политическите цели преминават в политически цели на място и как отчетността може да се подобри отчетността за резултатите. Ние знаем, че в настоящата финансова рамка направихме голям напредък по отношение на приоритетите и мерките, до каква степен постигаме това, което искахме да постигнем. Но ние не сме перфектни, не сме съвършени, има още много какво да се направи и тези полки ще бъдат използвани в последващата подготовка за бюджета. Това е важно и за междуинституционалния диалог. Работейки заедно може да постигне много. На второ място, дебатът показва, че отчетността се е подобрила. Информацията е на лице и тя е много, но ние трябва да я организираме така, че тя да ни ръководи в разпределението на средствата. Тоест, като подобрим отчитането, ние ще подобрим и нашите индикатори, тяхното качество. В този смисъл искам да кажа, че а, тази година направихме важна стъпка, когато докладите по член 319 бяха обединени в един доклад, къде, който даде една обща цялостна картина за освояването на европейския бюджет. Освен това, ние много добре разбираме необходимостта да стимулираме ранното откриване на рисковете, на грешките, избягването на рисковете и грешките. Това е най-доброто, най- доброто най добрата най стратегия. Ние ще продължим нашата работа и по отношение на многостранната същност на грешките в многогодишна перспектива, така че да успеем да намалим грешките и да намалим разходите, които те предизвикват. На трето място, ние трябваше, помолени бяхме да видим как да намалим нивата на грешките, които все още остават високи – ще излезем с доклад по-късно тази година в тази област. Ще стъпим на опита от периода събран през 2007-2013 година. Има ограничения, които забелязахме, но нашата оценка <clears throat> ще включва системните рискове и начините за тяхното намаляване. И не на последно място, ние искаме хората да управляват риска по-добре. Госпожа министър, говори за опростяването, това е много важно. Имаме огромна възможност чрез финансовия регламент да постигнем опростяване, но ние никога няма да намалим грешките до нулево ниво и не бива да се притесняваме да предприемем евентуално по-рискован път, който обаче може да е по-качествен. Ето, например, помощта за развитие. Ако искаме да предотвратим конфликти, ако искаме да намалим катастрофните последствия за развитието, трябва да инвестираме в крехките, в чупливите, в рисковите ситуации. Да, те са по-рисковани, но а, ние може да се научим да управляваме тези рискове. Не бива да се плашим от тези рискове, не бива да, да, да изпадаме в бездействие. Освен това, по отношение на миграцията трябва да реагираме бързо. Трябва, а, защото предизвикателствата се менят с всеки изминат ден. И искам да завърша цитата цитат от госпожа Длавайова. Тя казва, миналото става бъдеще. Така е. Трябва да се получим от миналото, за да си осигурим едно по-добро бъдеще. Това за бюджета въжи с пълна сила. Благодаря ви. Благодаря. Е, веднага ще дам думата на председател Кел. Господин Калдейра, заповядайте. Госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент, госпожо заместник председател Георгиева. Европейската сметна палата приветства възможността да вземе участие в окончателния дебат по процедурата за освобождаване от финансова отговорност за годината 2014 година. Искам да благодаря на докладчика на всички изказали се, най-вече на госпожа Джабалова за огромните усилия. Благодаря, разбира се, и на Комисията по бюджетен контрол, тъй като техният доклад е наистина много важен за оценката. Имам предвид доклада относно бюджета на Европейския съюз. В него има много важни заключения, които не бива да пренебрегваме и всъщност голяма част от тях са отразени и в доклада ни. Изключително приятно ни е да видим, че на нашите препоръки се обръща огромно внимание в различните доклади за освобождаванията. В конкретния случай ние смятаме, че предизвикателството на днешния момент е научените в миналото уроци, особено от финансовата 2014 година, да доведат до краткосрочни и дългосрочни подобрения в използването на европейските фондове. Именно за това Днес беше много хубаво да видим на практика ангажимента на всички институции да предприемат действие. За да стигнем до подобренията, наученото трябва да се отрази в средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка. Би трябвало да се отрази и в ревизирането на финансовия регламент. Всички институции трябва да работят е, заедно, съобразно тяхната роля и правомощия, за да имаме бюджет фокусиран върху резултатите. През ноември миналата година аз казах, че е необходимо да предприемем един изцяло нов подход към изразходването на европейски средства и инвестициите – Европейският бюджет трябва да бъде много по-целенасочен, що се отнася до стратегическите приоритети на Евросъюза. Трябва да сме и по-гъвкави в тази криза, например миграционната криза. Необходимо е бюджета да се използва по-ефикасно. Има огромно пространство за подобрение. Всъщност нашия доклад за 2014 година обръща внимание на необходимите подобрения, свързани с намаление на нивото на грешка, отчитането на резултатите от изразходването. Комисията приветства нашите послания, приема нашите наблюдения и всичко това е много добре. Ние ще проследим направеното и в доклада си за 2015 година, по който работим по настоящем – Надяваме се тази година да го оповестим още през месец октомври. Това е по-рано, отколкото в предишни години. Благодаря на комисаря заместник-председател Георгиева и на комисията за тяхната подкрепа при постигане. Ние работим в активен диалог с парламента и комисиите на Европейския парламент, защото за нас е важно докладите, които представяме, да доведат наистина до възможно най-добрия обществен надзор, що се отнася до изпълнението на европейския бюджет и законодателни норми. Госпожо председател, почитаеми членове на парламента, Европейския съюз трябва да се възползва от възможността да направи сериозен преглед на начина на изразходване на обществените средства и постигането на европейските цели. Благодаря. Продължаваме с господин Преда, Комисия по външна дейност. Благодаря. Аз искам да изкажа нашата подкрепа за направените препоръки в различните доклади, които днес обсъждаме. Става дума за начина, по който се управлява бюджета за външните дейности на Европейския съюз. Когато говорим за това как се изразходват средствата във връзка с външната политика, е много важно да се отбележи какво е въздействието и това разбира се зависи от различни фактори, местни, регионални фактори, които не подлежат на контрол. Също, управлението на бюджета за външните дейности на Европейския съюз трябва да бъде по тази причина достатъчно гъвкаво, за да даде възможност за бърза реакция на развитията в третите страни. Аз мисля, че управлението на тези средства ще протича по напълно прозрачен начин и за мен също така е важно комисията и СВД да положат усилия ясно да намалят забавенията при плащанията, също така и да отстранят грешките, допуснати при проекти, които се финансират от Европейския съюз в полза на трети държави. Благодаря. Благодаря. От името на Комисията по развитие, господин Францулика, за една минута. Е, Благодаря. Уважаеми колеги, като докладчик от страна на Комисията по развитие за освобождаване от отговорност на бюджета 2014 година, искам да споделя своята загриженост, която, която е отразена и в резолюцията за освобождаване. И в двете комисии, Комисията по регионално развитие и е, Комисията по бюджет, по бюджет се насочва вниманието към изменение, което никога не е било одобрено от е, комисията КОНД. Освен това, докладчикът говори за една трета от съответния фонд да се използва за миграционната криза. По-скоро трябва да се опитаме да решим първопричините за миграционната криза. В противен случай ще изпратим грешен сигнал. За това искам да ви помоля да подкрепите изменение 5, 6 и 7, за да може резолюцията, която ще одобрим отред да а, отрази правилно ситуацията и да не подкопава основните принципи на този важен фонд. Господин Каса, благодаря, госпожо председател. Ние говорим за дейността на европейските агенции. Някои от тях са особено важни, например агенциите, които се занимават с обучение, професионална подготовка. Имаме и агенциите, които посвещават своята работа на научно-изследователска дейност, избягването на риска и постигането на устойчиво развитие. Ние искаме да имаме положително изпълнение на бюджета, което показва добро финансово управление. Би трябвало агенциите обаче да се разглеждат отделно. На тях не трябва да се възлагат и твърде много отговорности. Би трябвало да се изпълнят и препоръките от доклада. Това е особено важно за гражданите ни. Благодаря от името на Комисията по транспорт, господин Салини. Добър вечер, е, добър вечер, госпожо комисар. Аз мисля, че повода на тази процедура по освобождаване от отговорност в сферата на транспорта дава е, повод да се замислим по важни неща. Много коментари могат да се направят в тази връзка, но аз искам да се концентрирам върху инвестициите, защото те са от определящо значение. Транспортната политика трябва да бъде приведена в практическо изпълнение и това е тема, която всъщност е свързана с плана Юнкер. Този план е план, в който ние сме направили голяма политическа инвестиция. Става дума за това да се е, тласне напред економиката на Европейския съюз. Ние като комисия по транспорт обаче поставяме една голяма въпросителна, а именно, че се отнемат ресурси. Е, това е инструмент, който исторически погледнато насърчава инвестиции там, където съотношението между публичния и частния сектор не дава възможност за ресурси и инвестиции. Ние не можем да продължаваме да вземаме ресурси от ЦЕПА и да ги използваме там, където не сме сигурни, че инвестициите се влагат в правилния сектор, например железопътния транспорт. Това е много драстичен пример. Ние ви умоляваме да не съкръщавате повече тези ресурси, защото те са с неоценима стойност също и в плана Юнкер господин Малетич от името на Комисията по регионално развитие. Е, Благодаря, госпожо Георгиева. В кохезионната политика нивото на грешки се е повишило, което не е изненадващо. Имаше много различни тълкования за това и аудиторите самите не можеха да кажат кое е право и кое е кривото тълкуване. Многото тълкование водят до дефицити и до неизплащане на средства. Много от предприятията решиха да не използват средствата от Европейския съюз. Понякога системата е толкова сложна, че е по-лесно тя да не се използва изобщо, въпреки предимствата, която, които тя дава. Така че важно е да се инвестира в обучение и да се използва мониторинга като мярка. Целта трябва да бъде правилното прилагане на кохезионната и друга, другите европейски политики. Благодаря. Господин Рао. Президенте, комисарио. Госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, първо желая да отправя благодарност към докладчика за чудесно извършената от него работа при изготвянето на становището на Комисията по селско стопанство. Имаше добро сътрудничество, също така и добро взаимодействие между политическите групи. 2014 година беше преходна година между старата фаза на планиране и прилагане на новата реформа. 2015 и 2016 също са години, през които реформите трябва да бъдат приложени изцяло на практика. Ще има нови разпоредби, които са много комплексни. Да започнем с озеленяването. Например, това е една от най-големите новости в е, ОСП. Въпреки това обаче имаше намаляване на квотата на грешки в сравнение с 2013 година. Това не пречи да бъдат направени следващи стъпки, за да се намали административната тежест върху селските стопани. Комисията работи по делегирани актове, които предвиждат контрол и санкции. Ние смятаме, че средносрочният преглед на ОСП ще бъде чудесна възможност възможност за подобряване на профила на разходите е, на публични средства в сферата на селското стопанство. Госпожа Тум от е, Комисията по култура. Благодаря ви. От гледна точка на Комисията по култура трябва да кажа, че има някои проблеми с Еразъм Плюс, що се отнася до достъпа до финансиране. Жако е, че имаше забавения на плащанията в Гърция. На второ място има неприемливи резултати, свързани с правата на бенефициерите. Трето място европейските училища не, не са изпълнили все още препоръките на Европейската сметна палата. Би трябвало слабостите да се отстранят. След това има разминаване между МФР и стратегическите приоритети на Европейския съюз. На пето място Европа за гражданите. Ние трябва да работим в името на солидарността, защото се шири популизма и евроскептицизма. Но не бива да се съкръщават бюджетните средства по тази програма. Не виждам госпожа Макове господин Дюра има думата. Само за една минута да говоря по една тема, която е, би изисквала много повече време, мисля, че все пак не е достатъчно. От 2009 година ние не сме извършвали контрол, просто защото комисията и съвета си препраща топката в една пинг-понг игра. Съветът оказва да е, предостави своите сметки пред Европейския парламент, а комисията отказва да включи в собствените си сметки бюджета на съвета. Така че ние сме в не даде възможност като парламентаристи да можем да контролираме сметките в един момент, в който и се поставя много високо изискване за прозрачност и за информация. Е, така че Комисията по конституционни въпроси се възползва от е, присъствието на представители на Комисията и на съвета, за да се е, опитаме да предложим споразумение, за да може тази ситуация абсолютно смешна в правно отношение и скандална в економическо отношение, като се има предвид, че сметките на съвета всъщност не подлежат на никакъв бюджетен контрол. Благодаря. Сега госпожа Яла Сендер от Комисията по транспорт и туризъм. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на господин Калдейра за докладите, които представя. Същевременно трябва да кажа, че ние сме очудени и обезпокоени, що се отнася до съвместното управление и резултатите от него през 2014 година при кохезионните фондове и фондовете за селско стопанство. Виждаме че би трябвало да се прави одит екс анте, да се работи бързо, защото това е много важен отрасъл. Благодарим на колегата Джабалова за нейния доклад с много добре очертан подход. Обръща се внимание и на едни добри системи за контрол – Необходимо е, разбира се, да проведем обширен дебат, но препоръките на колегата Джабалова много ще ни помогнат. Благодарим и на господин Пипер с неговите прагматични съображения. Необходимо е Европейския парламент да обърне внимание, за да се утвърди наистина като съ законодател. Не бива същевременно да се преследват партизански страсти и да се обръща прекалено голямо внимание на точките за водещите кандидати. Благодаря. Merci, madame. Monsieur Ferber, au nom de la Commission des affaires économiques et monétaires. Господин Фербер от Комисията по економически и парични въпроси. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, в нашата комисия ние обърнахме внимание най-вече на трите надзорни органа, банковия надзорен орган, надзорния орган за застрахователите и за ценните книжа. Е, и е, тъй като Европейската сметна палата даде положителна оценка, именно че средствата са разходвани е, законосообразно, ние бихме приветствали това. От друга страна обаче имаме много критики във връзка с начина на работа и методиката на тези е, органи. Всъщност един от тези органи не успя да проведе търк за своята IT инфраструктура и да изпълнява приложи изцяло приятото от нас законодателство. Затова сега ще трябва да отложим с една година важен нормативен акт за регулирането на финансовите пазари. Също така мога да кажа, че тяхната работа бяха издадени много насоки, които обаче до голяма степен навлизат в нормативните актове, които регулират финансовите пазари. Надявам се, че процедурата по освобождаване от от отговорност няма да бъде формален акт, а ще допринесе за подобряване на начина на работа, най-вече за тези е, три е, агенции ЕБА, ЕСМА и ЕОПА. При това положение нашата комисия ЕКОН ще бъде много доволна. Сега от комисията по рибарство господин Бланко Лопес. Европейската агенция по контрол може наистина да служи за пример. Имаме все по-добри резултати до 99% изпълнение през 2014 година. Освен това се изпълнява и рибарската политика на Европейския съюз с направените реформи. Мисля, че трябва да се увеличат ресурсите, човешки ресурс за тази агенция, за да може тя да продължи да изпълнява своите задължения по реформата на общата рибарска политика. Благодаря. Сега от името на групите НП господин Целер. Благодаря, госпожо председател. Парламентът има възможност да заедно с комисията да взема решение по отношение на бюджетната процедура. И тук ние трябва да внимаваме за използване на средствата правомерно. Голяма част от средствата се използват в се, се разпорежда с тях заедно с, с държавите членки и комисията. Има области, в които държавите членки трябва да заострят своите надзорни и контролни функции. Тези функции трябва да бъдат подобрени. Ако имаме една цел 2% грешки, ако имаме това ниво, не може да приемем Сметната палата да установява винаги и непрекъснато до момента, че е, определени едни и същи държави членки надвишават това ниво грешки. При когато се връщат пари за неправомерно платени е, средства, е, в някои държави членки тези суми са три пъти по-високи от освоените средства. Това означава, че бюджетът не е при, приложен, не е използван правилно и в рамките на финансовите коректори се използват средства, които не са употребени за целите, за които са желани, не са използвани за растеж и заетост. Затова ние приветстваме защитата на бюджета – чрез корективни мерки, защото защитата на бюджета е в същото време и защита на Европейския съюз и данакоплатците. Euh, и сега от групата на социалистите и демократите господин Пирински за две минути. Госпожо председател, уважаема госпожо Георгиева, дами и господа, бих искал да отбележа три момента. първият е че това как разходва средствата на дългоплаците комисията безспорно личи от процента на грешки които се допускат и това следва да остане много важно мерило именно за това доколко накоплаците могат да са доволни от начина по който комисията действа по отношение на бюджета същевременно обаче е ясно че в крайна сметка хората се интересуват доколко и как се променя техният живот доколко възможностите за работа за доходи тяхната сигурност се подобряват благодарение и на приноса на е, бюджетните мероприятия по линия на европейската комисия. И бих искал тук да отбележа и това е вторият момент че докладът на госпожа е, длабайова в това отношение представлява едно според мен е, удачно съчетание на внимание и на анализ и на едната и на другата страна на оценката на действията на комисията и бих искал в тази връзка да й благодаря и като един от е, докладчиците в сянка който се стремеше да допринесе за този доклад. третият момент е свързан с един важен аспект от доклада. той се съдържа в е, параграф 73 където има един изричен призив че гражданите не разбират много добре този процент на грешки и че е необходимо както европейската сметна палата заедно с комисията да се постараят да постигнат единство в методологията по оценката на грешките и на пропуските въз основа на единни стандарти и процедури на докладване това е много важно за да има обективна преценка за това кой доколко правилно разходва средствата. благодаря за вниманието. Господин Кошмак от групата на европейските консерватори и реформатори. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар господин председател на Сметната палата. Искам да се концентрирам върху раздел 3 за агенциите. Това е много важна част на европейския бюджет. Тук виждам два важни проблема. Високието ниво грешки по отношение на плащанията, това означава 4,4% грешки по отношение на кохезионната политика и на селското стопанство нивото е даже по-високо 7,5% средно. А за селското стопанство е около 6%. Въпреки, че това не означава, че има а, загуба на средства или пък нередности, тези разходи може да са легитимни, въпреки това е, е, сумата възлиза на 5 милиарда евро. На второ място, освояването на средствата в много програми. Е, освояването се забави поради късното одобряване на програмите, което може да има за бъдеще негативен ефект. Благодаря, госпожа Лабайова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 постепенно станаха част от текста за освобождаване. Тук ставаше дума за препоръки за следващия период и бюджета базиран на резултатите. Трябва да не губим поглед върху реалността, въпреки че тя много бързо се променя. Както стана ясно и от предишния доклад – трябва да не губим от поглед приоритетите, а това са миграцията и защитата от тероризма. Ако не изпълним, ако не постигнем тези цели, това означава да поставим под риск бюджета на Европейския съюз. В тези две области трябва да мислим за мерки, които са най-позотворни за страните и за Европа като цяло. Целостта и развитието са ценности, които са основни за Европейския съюз. Нека запазим тези ценности и за бъдещите поколения, защото на тях се основава Европейския съюз. Госпожа Хари. Благодаря за чудесните доклади на колегите. Но аз са малко объркани, объркана, защото и миналата година по същия начин обсъждахме бюджета. И е, миналата година задавахме същите абсурдни въпроси за абсурдно високите нива от грешки. Е, и това са въпроси, които се задават не само от парламента, а и от е, гражданите. Ние искаме да функционираме, да като пазители на интересите на гражданите. Но не чухме нито една дума от, като отговор на критиката, която бе отправена. Нищо в тази област не се случва, няма уважение към гражданите. Искам да кажа на комисията, хубаво е, че комисията иска да се включи в диалога. Благодаря за това, но и тук има проблеми и отново се спирам на грешките и неплатените, многото неплатени средства. Разбирам, че комисията иска да направи нещо, но а, имам чувството, че комисията се опитва да прехвърли отговорността на други и това е объркващо. Трябва да кажем на, гра... на гражданите какво става с техните пари. Дължим им този отговор. Гос... От името на... От името на групата на зелените, господин Шолтес. Стопня на паке при пораби средства европейския... Благодаря ви. Процента грешка при Европейския фонд за развитие е много по-висок от позволеното. Всъщност вече за трети път се случва да имаме толкова висок процент на грешка. Според нас, повечето грешки могат да бъдат избегнати. Те могат да бъдат намалени, например, до 2% и това би позволило да мислим по-скоро за успешните резултати на един проект. Законосъобразността, целесъобразността, това са условия, които би трябвало винаги да са изпълнени. Същевременно е необходимо самите проекти да са фокусирани върху цели, свързани с развитието на регионите, на околната среда и социалните въпроси. Господин Вали. Благодаря, госпожо председател. Бюджетът на Европейския съюз е 51 милиарда за 500 милиона граждани и това трябва да бъде доказано с резултати. Необходимо е обаче проследяване и пълна прозрачност трябва да се публикува цялата финансова документация във връзка с структурните фондове, инфраструктурни проекти, които са безполезни и понякога много скъпи, като например връзката Торино-Лион и е, други. Също така трябва повече прозрачност при възлагане на обществени поръчки. Правилата са много пропускливи, обаче е, това, което се отнася до регионите, не е прозрачно, казва Сметната палата. За е, фонда за бежанците тук трябва да се избягва липсата на прозрачност с извинението, че става дума за неотложни неща, особено когато става дума за измами и данъчни престъпления. Сега, става дума за истинско финансиране или всъщност милиардите, които се дават на Турция, една страна, която продължава да не спазва правата на човека. В тази връзка можем да се замислим за много неща. Утре ще гласуваме по важно изменение. Става дума за прозрачност и публичност на научни данни, които са обект на проверка от страна на а, Агенцията за храните. А, например, глифозат и други вещества. Ние не знаем дали погръщаме отрови и дали става дума за интереса на гражданите или на Монсандо. ЕФСА трябва да използва наистина научно обосновани данни. Сега е, за а, е, господин Алио. Е, Трябва да кажа, че в Европейския съюз наистина има огромни разходи, пилеят се пари, няма достатъчно контрол и това е големия проблем. Грешките се повтарят година след година. Научените уроци от миналото не се прилагат и всъщност проблемите изобщо не се отстраняват. Докладите на Сметната палата очертават проблемите. Ние знаем какви са въпросите. Първо би трябвало и председателя на Европейския парламент да дава пример, но неговото поведение по време на европейските избори не беше за пример за подражание. Същевременно НП и социалистите искат да заличат някои от измененията по доклада, но тук и Олаф има какво да проучи. Благодаря господин Епитидеус. Ευχαριστώ κυρία благодаря, госпожо председател. Ролята на Центъра за предотвратяване на заболяванията е много важна. Много важни са задачите, с които се занимава а, тази институция и тя има нужда от повече ресурси. Искам да се спра на неприемливата ситуация в здравоопазването. И гр... кърците гърците страдат заради економите, които им бяха наложени. Здравопазването в Гърция просто не съществува. Почти всички пари, които бяха определени за здравеопазването, не стигат до този сектор. Лекарите трябва да решат е, кои, е, кои лечения трябва изобщо да, не, да престанат да се провеждат. Има пациенти, които са без средства, които са абсолютно безпомощни, които, хора, които не могат да си купят лекарства, няма съоръжение, няма медицински средства. По-малко, все по-малко става храната която е на разположение в болниците. Смъртността в Гърция се увеличи. Смъртността в Гърция е най-високата в Европейския съюз. Няма възможност да се вакцинират деца. Детската смъртност е също много висока и смъртта, смъртността сред бебетата е много висока и тя е вследствие на недостатъчна лекарска грижа. Е, какво правим в същото време? Толерираме поведението на Турция, която изпраща хиляди иммигранти в Европейския съюз, които пренасят болести. Минута и половина, господин Здеховски. Вашим посредництвом подяковал, пани. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да благодаря на колегата Гресли и останалите колеги от Комисията по бюджетен контрол за отличната им работа. Това всъщност е огромно усилие. Мисля, че Комисията по бюджетен контрол постепенно се утвърждава като една от най-уважаваните в Европейския парламент. Нека спомена две съображения. На първо място Агенцията за външна дейност. Други думи, службата на госпожа Могерини и службата по външна дейност. Струва ми се, че тя има твърде осложнена структура, това не помага на работата. Да не говорим, че това е област, в която е необходимо бързо вземане на решенията, процедурите на службата са твърде бавни, осложнени и много често не се стига до никъде. Набирането на дипломати също е много спорно, защото като Чили всички те са само от старите държави членки, от новите няма дипломати. Искам да критикувам и съвета, Европейския съвет, защото той всъщност не се включва в процедурата по освобождаване от отговорност. Би трябвало комисията да намери решение на този отколешен проблем. Съветът не съдейства. Благодаря, господин Либерацки. Благодаря. Благодаря. Искам да започна с цитат на госпожа Длабайова. Тя каза, че освобождаването от отговорност не трябва да бъде използвано за политически игри – Искам да благодаря и на господин Пипър за чудесното сътрудничество. <clears throat> Той каза, че значението на парламентарната работа е важна. Това е така. А госпожа комисарят спомена колко важно е измерване на политическите цели и нивото на, на грешки, че те трябва да се обвържат едно с други. Е, миналата година имахме ниво на грешки, което в сравнение с сегашното ниво на грешки все пак е по-високо. Това е подобрение. Искам да благодаря на председателя Шулц и на генералния секретар Клаус Веле. Ние сме институция, която дава освобождаване от отговорност, но и поставяме добър пример. Eh, благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на всички докладчици за чудесната работа, която са извършили. Искам да поздравя и това, че има представители на а, Нидерландското председателство, на комисията, на Сметната палата и да им благодаря за извършената работа по отношение на освобождаване от отговорност бюджета на парламента, аз е, установявам с е, съжаление, че нашия председател не е тук. Въпреки, че е, като парламент ние освобождаваме от отговорност нашия председател. Още веднъж искам да настоя председателя да присъства. Ораторът е прекъснат. Има технически проблем при превода, така ли? Няма превод на всички езици? Много ви моля, продължете, казва председателката. Мога ли да продължа, казва ораторът, или да започна от самото начало? Да, още веднъж желая да подчертая, че наистина за мен е много жалко, че е, председателят на парламента не присъства тук, защото ние го освобождаваме от отговорност. Надявам се, че това послание ще стигне до него. Аз съм а, е, холандец и е, по време на последната изборна кампания видях колко уязвими сме като институция. Е, дебатите при изборите за Европейски парламент в Нидерландия се въртяха около една единствена тема – общият размер на разходите. Останалите неща просто не се вземат предвид в публичния дебат. Ставаше дума единствено за общия размер на разходите. Затова запомнете, че е важно ние като парламент да бъдем прозрачни, когато става дума за разходи. На 16 април 2014 година, преди две години, ние е, приехме една резолюция е, с молба към господин генералния секретар е, към Touch Arrangement и е, всъщност няма никакъв контрол върху общия размер на разходите няма резултат от тази резолюция. Има сега едно ново изменение, което има следния предмет. Всъщност аз е, искам да помоля моите колеги не само да гласуват е, за него, но и да е, насърча председателката това да се приложи тази година. Благодаря. Приемате ли синя карта от господин Либерацки? Panie Gerbrand, ja mam pytanie. Skoro pan zwraca się do przewodniczącego... Имам следния въпрос към вас. Е, вие споменахте господин Шулц, неговата роля като водещ кандидат. Попитахте ли обаче ръководителя на собствената си група, господин Ферховщад, какво е правил като водещ кандидат? Дали е бил третиран по същия начин като господин Шулц? Mr. Liberadzki, maybe it was because I was talking in Dutch, but I, Може би вие не ме разбрахте, защото говорих на холандски. Аз критикувах председателя, не конкретно господин шулц Го критикувах не за това, че е бил водещ кандидат, а за това, че ние всъщност освобождаваме от финансова отговорност председателя на Европейския парламент и ми се струва, че традицията повелява председателя да присъства, когато се обсъжда освобождаването на собствената му институция. Това няма нищо общо с политическите пристрастия или принадлежности на председателя. Просто мисля, че е редно председателя да е отговорен и да присъства. Приемате ли втора синя карта от госпожа Яла Сендер? Разбира се. Господин Гербранди, исках да ви попитам, не трябва ли и господин Юнкер и господин Туск тогава също да са в залата? Аз бих очаквала следващия път да дойдат. да, госпожо Аяла Сендер. Мисля, че това е важно, но не веднъж съм го казвал, вече години наред го повтарям. Ние работим в Европейския парламент и след като непрекъснато критикуваме останалите институции, нека бъдем и самокритични Нека да погледнем как ние самите си вършим работата, но съм съгласен с казаното от вас. Благодаря, господин Явор. Мадам, I would like to talk about, uh, to this... Благодаря. Искам да се спре най-напред на ЕФСА. Тук има конфликт на интереси, има въпрос, има проблеми с прозрачността. Ние не би трябвало да дадем на тази агенция освобождаване от отговорност, докато конфликтът не е разрешен. На следващо място, освобождаването от отговорност на парламента. Е, Европейският парламент говори за Панама, документите за LuxLeaks. Опитва се да даде определени обяснения, но от друга страна депутати не са истински прозрачни, когато става дума за техните собствени сметки, включително и за общите надбавки. Те не се отчитат. Трябва да сме прозрачни и последователни, за да си възвърнем доверието на гражданите, а не да посочваме с пръст други институции. Мерси. На parole Господин Анеманс. Госпожо председател, уважаеми колеги, има твърде малко моменти, в които Европейския съюз се замисля за съществуването си и за своя имидж пред гражданите. Затова използвам процедурата по освобождаване от отговорност, за да накарам Европейския съюз и в частност парламента да се замисли. Тази почти религиозна догма показва, че все повече неща се твърдят непрекъснато в Европейския съюз, които обаче не се потвърдиха в практиката. Най-добрият пример за това е еврокривата. Кризата от друга страна обаче гражданите не са съгласни. И е, за това аз искам да изразя моя протест съвсем ясно. Например, знаете какъв е резултата от последния референдум в Нидерландия. Той показа но, точно това. Благодаря. Давам думата на господин Дойч. Давам и думата за минута и половина, моля. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, ние говорим за освобождаване от отговорност на агенциите, и аз искам да благодаря най-сърдечно на докладчика и на докладчиците в Сянка за чудесното сътрудничество. Що се отнася до освобождаване от отговорност на агенциите, тази процедура е много специална тази година, защото за първи път Комисията по бюджетен контрол предлага да бъдат освободени от отговорност всички агенции. Всички агенции са получили декларация за надежност и в процедурата по освобождаване от отговорност бяха изяснени откритите въпроси. Що се отнесе до финансовото състояние на агенциите през последните години, то се подобри и ако погледнем резултатите от 2014 година и ги сравним с предходни години, установяваме, че положително е развитието. Става дума за един общ подход, common approach, и аз мисля, че по този начин се осигурява по-прозрачна структура на агенциите. Освен това, въпреки това, ние не можем да пренебрегнем факта, че Сметната палата – във връзка с определени агенции е предложила своите бележки и агенциите обещаха да отстранят тези проблеми. През следващата година трябва да се концентрираме върху ефективната работа на агенциите и е, нейното подобряване също така да им окажем съдействие. Аз подкрепям освобождаването от отговорност на агенциите. Благодаря. Сега давам думата на господин Пахъл за една минута. Е, рад бих зминил няколко аспекта. Благодаря. Уважаеми колеги, искам да се спра на няколко аспекта за смесените предприятия. Тази година трябваше да дадем освобождаване от отговорност на 7 смесени предприятия. Ние постигнахме компромис за 5 предприятия това <clears throat> са най-амбициозните енергийни проекти в света. Има в тези проекти много големи партньори, е, трети страни, например в проекта за ядрен синтез или пък е, за използването на термоядрената енергия. Това са много специални проекти. Аз разбирам проектите, проблемите, с които се сблъскваме и бюджетните проблеми, но в същото време смятам, че подобрено управление може да едно подобрено управление, един нов подход може да подобри резултатите. Господин Тойрер. Благодаря, госпожо председател. Първо, от името на групата АЛДЕ искам да благодаря на председателя на Сметната палата за чудесния доклад. За нашия парламент този доклад е много важен. Благодаря също и на докладчика Мартина Длабаява от нашата група. Тя е, в своя доклад е очертала много перспективна информация и е дала перспективни насоки, така че да могат да се използват по-добре публичните средства, иновации, растеж, изследователска дейност, инфраструктура. Всичко това изисква средства и за това не можем да приемем, кога когато средствата не се изразходват целесообразно или се разхищават. Сметната палата миналата година показа някои грешки, които трябва незабавно да се отстранят. Обаче ние искаме преди всичко да преминем наистина към бюджет на изпълнението. И тук искаме да благодарим на госпожа Георгиева и да я окоражим още по-последователно да се бори в комисията за тази задача за нейното изпълнение. Ние очакваме предложение за пилотни проекти, за да можем да дискутираме заедно как по-добре да се управлява бюджета и как по-модерно да се съставя. Като парламент ние трябва да се отнасяме по-сериозно сериозно към Сметната палата, като придаваме по-голямо значение на специалните и доклади в специализираните комисии, например е, работната група за Гърция, а и в други сфери. И когато парламентът използва по-добре тези данни, то тогава ние ще можем да е, постигнем и по-добро изразходване на бюджетните средства. Господин Сарвама, за минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Задачите на Европейския съюз се увеличават. Междувременно парламента, комисията и останалите институции, които изпълняват европейския бюджет, стават все по-важни от гледна точка на дънакоплатеца. Това е една обща бележка. Но се питам, защо това освобождаване от отговорност е толкова важно – Отговорът е, че то е важно, защото Европейският парламент е единствената пряко избрана от гражданите институция. Следователно, нашата роля е много важна. Ние трябва да извършваме надзор над разходването на парите на дънакоплаците. Трябва да сме сигурни, че има добро финансово управление, че има общи правила, които се изпълняват от всички. Също така е необходима и по-голяма отчетност, да е ясно какви са резултатите и изпълнението, но също така и да признаваме грешките, когато те се случат. Най-важното е, че ролята на парламента в цялата процедура трябва да бъде далеч по- съществена, защото ми се струва, че в момента Европейският парламент няма тази съществена роля, която заслужава. Благодаря ви. Sarvama, the next speaker is Madame Kadembach. In one minute. Only one minute. Благодаря. Уважаеми колеги, благодаря на Сметната палата за чудесната работа. Това е, бе едно чудесно сътрудничество, за което човек само може да си мечтае. Би било чудесно в сътрудничество и за съвета. И тук освобождаването на съвета е проблематично. За момента ще го отложим. Както и през миналите години, е, решението на, този, на Европейския парламент се основава на липсата на сътрудничество с съвета. Е, което почива на различно на различна концепция за правното основание. Е, съветът от години не иска да предаде, да даде достъп до определени документи, които са ни необходими за отдаването на освобождаването от отговорност. Важно е обаче за гражданите съветът да признае нуждата от демократично легитимирано освобождаване от отговорност, което да бъде, която да бъде дадена и от Европейският парламент. Господин Али има думата. Господин председател, Госпожо председател, госпожо Георгиева, уважаеми колеги, най-напред искам да благодаря на докладчика господин Вълган за работата по доклада за агенциите 2014 година. Бюджетът на агенциите е в размер 1,9 милиарда евро, а в тях работят около 10 000 служители. Положително в работата на агенцията е подходът за въвеждане на бюджет ориентиран към резултати и популяризирането на работата на агенциите пред обществеността. Въпреки това има необходимост от модифициране на правилата, които ще увеличат добавената стойност. Конфликтите на интереси и прозрачността в рамките на структурите е важен въпрос. Въпреки, че повечето от агенциите са предприели съответните стъпки, все още има нужда от комплексен подход. По отношение на комуникацията, агенциите трябва да подобрят усилията си в сферата на маркетинга. Те трябва да популяризират по-активно своята работа чрез различни социални медии. Въпреки някои несъответствия в определени области, има положителна промяна в функционирането на агенциите. Очакваме по-добри резултати, защото те играят важна роля при реализирането на политиките на Европейския съюз. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Гресле за минута и половина. Госпожо заместник-председател, е, колеги, е, радвам се много, че господин Калдера е тук. Искам да благодаря най-сърдечно на Нидерландското председателство. Ние много често не работим с министри на отбраната и не знам дали сме създали трайно впечатление. Във всички случаи обаче, моля да предадете нашата благодарност на госпожа Прешър, че присъства. Нидерландското председателство е много активно по тази тема. Аз искам да свържа изказването си с това на господин Калдера. Повече ефективност. Когато сме тук горе си правим все пак някакви размишления и трябва да се даде лоби награда, тя е заслужена от преводачите тази година. Те е, наистина полагат много усилия за повече ефективност и затова аз искам да изразя моята признателност към генералния секретар на парламента. Ние се опитваме да бъдем ефективни. Лично аз искам да кажа на моите колеги, че не е целесообразно да е, се. Е, поставяме под зависимост на детални интереси. Същото се отнася и за помощта за развитие. Очевидно всички в света забелязаха, че помощта за развитие е мъртва, само ние не. Така че мисля, че ни е необходима смелост за промени и проактивна позиция. Ние бяхме поставени под натиск от Генерална дирекция ДЕВКО и също така от Комисията по помощ за развитие. Мисля, че трябва да работим добре с данните, с които разполагаме, за да бъдем надежни важни. Аз мога само да насърча комисията в нейната работа. Е, всъщност, е, длъжностни лица могат само в трети държави да искат е, средства от Европейския съюз. Това нанася е удар върху репутацията му. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Чух колеги, че са объркани и ядосани от числата, които виждат. Няма повод за такива емоции, колеги. Нормално е в края на програмния период, тогава когато има повече плащания, да има и повече грешки това разбира се не означава че не бива да сме мнителни и не бива да сме критични трябва но не бива да виждаме враг зад всяко дърво. истина е че по това време когато освобождаваме от бюджетна отговорност чуваме относително еднакви отговори на относително еднакви въпроси. разликата тази година е че има екип от европейската комисия с който се работи добре диалогичен е и мнението на парламента е взето предвид. наред с това обаче аз имам и какво да поискам още и ми се ще през следващата година да видя по ясен фокус върху одобрените плащания само така ще постигнем по бързо целите които имаме в европа. two thousand само така ще постигнем по бързо целите които имаме в многогодишната финансова рамка. от началото на своя мандат работя за намаляване на бюрокрацията. ще ми се с общи усилия да покажем повече резултати на хората отвън. това чакат те от нас. а това ще стане когато базираме контрола на европейските средства на риска от това да ги загубим. и това ще стане когато бенефициентите които работят зле и бъркат с европейски средства да получават повече контрол от тези които се справят добре само тогава ще ги облекчим. радвам се че българя бе една от държавите която първа приложи ръководството на европейската комисия за обществените поръчки и навакса изоставането което имаше от 2013 и 2014 заради вътрешни проблеми и през 2015 година бе една от държавите които бяха най напред с усвояването и разплащането на европейски средства. благодаря ви. Благодаря. С това преминаваме към края на дебата. Що се отнася до представителите на отделните политически групи, сега преминаваме към спонтанните изказвания. Всеки по една минута. Госпожа Шойдерова. Благодаря ви, госпожо председател. Всъщност поисках думата във връзка с финансовото освобождаване на Европейския парламент през 2014 година, за да подкрепя идеята за наградата Лукс за киноизкуство и продължаването на нейното финансиране. Но 2015 година имаме намаление до около 390 000 евро – за тази награда. Ние имаме нужда от средства за разпространение на филмите, превод на всички езици, да не говорим, че самата награда трябва да бъде промотирана, филмите да се покажат във всички 28 държави членки. През 2014 година около 35 000 граждани гледаха тези филми безплатно но има намаление на финансирането. Трябва да се знае, че всъщност това са пари, които подкрепят европейските кинодейци и ценности. Господин Мариас, благодаря госпожо председател. Ениза това е много важна децентрализирана агенция, единствената със седалище в Гърция. Милиони евро бяха изразходвани за подкрепа на тази институция. Госпожо Георгиева, Ениза има много модерни офиси е, в е, Ираклион, Крит, обаче за съжаление там работят само 10 човека, въпреки огромните офиси. Оперативният център беше преместен в Атина, въпреки че гръцките органи направиха всичко, изпълниха всички задължения за да останат в Ираклион. През март бюджетът на Бюджетната комисия на парламента подкрепи управлението на Ениза и в крайна сметка проправи пътя към премахването на седалището в Ираклион и това е жалко. Може би седалището ще бъде преместено в Брюксел. От 2012 година аз съм депутат от Ираклион и се опитвам да се застъпя. Миналата седмица е, дойде някой от Европейския парламент е, и беше за съжаление много жалко, е, защото бяхме, се почувства голямо голяма ирония. Трябва, госпожо Георгиева, точно да проверите нещата. Госпожа Капала. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Ние дискутираме освобождаването от отговорност на агенциите. Аз искам да се концентрирам точно върху тях. Наистина трябва да благодарим много на Сметната палата за доклада, който е чудесен. В него се показват много слаби места при отпуснатите финансови средства и също така слабости в контрола. В крайна сметка това води до неефективност, непрозрачност. При пет агенции при оценката бяха установени съществени пропуски. Става дума за Европейски институт по технологии и иновации, Фронтекс, Европейска Европейската агенция по околна среда, Европейският агенция за безопасност на храните и Европейския център за превенция и контрол на болести. 92% от средствата всъщност се падат на тези агенции. Също така мога да кажа, че няма достатъчно альтернативи от частния сектор. За това аз изисквам реформа на финансовата помощ. Господин Полчек има думата сега. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате думата. Трябва да кажа, че съм доволен благодарение на парламентарните комисии и докладчиците в Сянка. Ние успяхме да направим тези доклади доста по-пикантните и да се каже. Виждаме, че има забавения на плащания, има забавения и при кохезионната политика. Затова и тук критиките са основателни. Да не говорим за плащанията в прек... закъсненията на преките плащания когато има такива, доверието в Европейския съюз е уронено. Това не бива да се допуска. Затова и неведнъж сме критикували подобен подход. Добре е, че сега се обръща внимание и на хуманитарните и културни проекти. Господин Кели. Е, Разбира се, че е много важно Европейският парламент да извършва надзор над изпълнението на бюджета. Трябва да сме сигурни, че обществените средства се разходват правомерно. Стана дума и за пилотните проекти, тема, която би трябвало да е особено важна за нас, особено с оглед на КОП-21 господин Юнкер иска да сме водещи във възобновяемите източници и тук пилотните проекти са особено важни. Искам да спомена още нещо. Собствените ресурси, ние като че ли не ги обсъждаме днес, но те бяха обсъждани при предишния мандат, те са важни и за настоящия мандат. Държавите членки сигурно ще увеличат вноските си за Европейския съюз, но има все повече нужди, затова трябва да намерим собствен приходоисточник. Благодаря. Сега приключихме е, процедурата на спонтанните изказвания и давам думата на господин Калдейра за две минути. Е, I would like to thank all for the kind words. Искам да благодаря на всички колеги и на работата на моите колеги от Сметната палата. От е, докладите искам да се спра на следното, а именно желанието Е, Сметната палата да се спре върху одитите повече, да се остри вниманието си върху Хоризонт 2020, върху стратегията 2020, върху смесените предприятия, но имаше също така и препоръки да се промени методологията за изчисляването на нивото на грешки и че вероятно грешките се дължат много, дължат много на различните методологии, а, използвани от комисията и от сметната палата. Може би трябва да се насочим по-скоро към върху при, първопричините за проблемите. И тук искам да се обърна към госпожа Георгиева, да, а именно, а, вероятно трябва да се помисли за рисковете, за рисковете, с които трябва да се справяме. Не трябва аудиторите да го правят. Това не е задачата на аудиторите. Аудиторите трябва да кажат дали има съществени грешки или не. Ако се гледа от гледна точка на методологиите, няма да отбележим напредък. Мисля наистина, че трябва да развием нов подход. Нов подход към разходите и към освояването на средствата в Европейския съюз. Трябва да работим заедно. И искам да се спре на три действия, в рамките на които Сметната палата иска да си сътрудничи с съвета в рамките на многогодишната финансова рамка. Аз приветствам възможността да, си, да даде мнението си за финансовия регламент. Мисля, че това е много важен момент да уеднаквим усилията си в бъдеще. А също така и да а, развием един бюджет, който се основава на резултатите. И така, от наша страна искам да потвърдя, че ние искаме да продължим с междуинституционалния диалог. И се надявам, в бъдеще да имаме по-добро финансово управление и по-добро отчитане за пред европейските граждани. Благодаря, господин Калдера. А сега давам думата на госпожа комисар Георгиева. Thank you, Madam President. I... Благодаря, госпожо председател. Всъщност аз говорих с две минути по-дълго при увода си, за това сега в заключителните думи ще бъда по-кратка и фокусирана. Искам да кажа три неща. Първо, благодаря за проведения дебат, повдигнатите въпроси, имаше много конкретни призиви да се обърнат да се обърне по-специално внимание на определени области. Ние ще разговаряме по всички тези теми, включително и с съвета. Може би е по-важно да се отбележи, че вече работим по последващите действия след резолюциите за освобождаването за 2014 година. Аз слушах казаното в залата и ще отговоря, че е ясно, ние трябва да продължим с превентивните действия, корективните действия, за да намаляваме грешките. Това е много важно. Работата тук трябва да продължи. Ние ще работим съвместно с Европейската сметна палата. Ще включим в работата си наученото от техните доклади. Председателят Калдейра трябва да знае, че ние ще продължим да разглеждаме и многогодишния характер на програмите си. Ще проявяваме достатъчно благоразумие, така че за един по-дълъг период да сме сигурни, че резултатите ще бъдат по-добри и грешките по-малко. Благодаря и на тези, които обърнаха внимание на добрите постижения на комисията и на държавите членки. Разбира се, и Сметната палата го отбелязва в докладите си. Мисля, че е добре да се говори и за добрите постижения. По този начин добрите примери ще се разпространяват и така ще се превърнат от добри практики в обичайни практики. Ние искаме да работим заедно с парламента, сметната палата, съвета. Винаги може да разчитате на мен и моя екип. Винаги сме готови да продължим дискусията, защото тя е текуща. Тя не може да бъде еднократна. Благодаря ви. Благодаря. И сега за да приключим с дебата, ще дам думата на госпожа Длабаева, докладчика. Важена пани председайци, важени колегове, добри вечер. Благодаря. Е, здравейте за трети път тази вечер. Благодаря за всички конструктивни бележки, благодаря за подкрепата. Надявам се утре при гласуването ще успеем да приключим успешно е, процедура отговорност. Е, благодаря на моите колеги. Вие бяхте много проактивни и конструктивни. Искам да поздравя всички докладчици за, от комисията КОНТ за всички доклади, свързани с освобождаването на отговорност. Благодаря и на другите комисии, с които си сътрудничахме. Благодаря на госпожа Георгиева, благодаря и на председателя на Сметната палата. Моето желание, когато работех по този доклад, беше да подготвя един доклад и да отразя финансовите интереси на Съюза. Радвам се, че този подход е отразен в текста, който ще гласуваме утре. Надявам се, че този подход ще бъде отразен и в следващия доклад за освобождаване от отговорност. Надявам се този подход да бъде водещ и в работата на Комисията по бюджети за бъдеще. Е, искам да завърша с следното. Е, бих си пожелала да се създадат работни групи, които да се занимават с бюджет, ориентиран към резултатите и е, да има един последователен и последващ бюджетен контрол, а, да има ясно разпределение на задачите. Само по този начин може да предотвратим скандали и грешки в бъдеще. Надявам се, че подходът, кой, който приех, който изработих, ще допринесе за постигане, за постигане на тези цели. Благодаря още веднъж на всички колеги, които ми помогнаха в изготвянето на доклада. Благодаря, госпожа Шмит, Има думата. Госпожо председател, госпожо комисар, господин председател, и мисля, че много неща бяха казани днес след обед. Съвсем накратко искам да добавя следното и да подчертая като докладчик че ние трябва да се борим не само с причините за беженската криза и да искаме устойчиво развитие, а и да можем да реагираме бързо и гъвкаво предвид предстоящите е, предизвикателства. Не става дума за това, много моля да е, чуете това, че е, няма смисъл да става, дум, да става дума за подпомагане на отделни лица, а данъчните е, средства да се използват целесообразно. Аз искам да благодаря на всички участници в изготвянето на доклада и смятам, че при гласуването ще се прояви разум. Благодаря, госпожо депутат, и искам да благодаря също, че толкова е, добре спазихте времето. Господин Пипър за две минути. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за критиките и предложенията във връзка с моя доклад. Първо искам да посоча, че в администрацията имаше доста голямо очудване, що се отнася до е, службите за сигурност, е, шофьорите и преминаване повече към е, вътрешни услуги. Тук има някои изменения към моя доклад, които вървят в противоположната посока и за това аз още веднъж засегнах днес тази тема. И също така смятам, че насоките, в които работи администрацията, са добри. След това е, независимост е, и мандат. Е, благодаря много за подкрепата, оказана ми от много хора. Искам да се обърна сега към либералите. Господин Гербранди, ако прочетем доклада за освобождаване от отговорност на Европейския парламент и изборната кампания във вашата страна се сведе само до общите разходи и някаква друга тема не присъства, то това наистина е много жалко за политиката на Европейския парламент. Аз мисля, че трябва да има повече теми, а не да се концентрирате само върху тази тема. А да критикувате, че господин Шулц не присъства тук е, и на мен да зададете въпрос, когато е, аз е, отсъствам, много ви моля, господин Гербранди, следващия път да изслушате отговора на вашите искания. И последна забележка. Госпожа Гресле също подчерта това. Имаме разходи за преводачи, за пенсии, за сграден фонд, за привилегии и всички други. И всяка група в Европейския парламент има огромно лоби, има много силно лоби. Да, правете економии, но не при нас, това е девиза. И ако всеки път е, се предаваме, аз мисля, че като комисия по бюджетен контрол няма да постигнем нищо. За това благодаря най-сърдечно на онези, които заедно с нас е, отстояха позициите и е, наистина бяха внесени промени и подобрения на някои места. Аз е, е, съжалявам, трябва да се спазват интересите на работодатели, на работници, на други групи. Ние трябва да имаме собствено мнение, обаче преди всичко благодаря. Господин Чарнецки има думата, моля. Е, благодаря ви, госпожо председател. Госпожо заместник-председател на комисията, господин председател на Европейската сметна палата, аз ще говоря за три минути на полски, преди говорих на английски. Много е важно сътрудничеството, важна е и работата на Комисията по бюджетен контрол. Всъщност съвместната дейност с Сметната палата сега ми се струва много по-добра, отколкото беше преди 7 години, доколкото си спомням. Освен това, ние сме част от един и същ екип и това е добро послание за европейския дънакоплатец. Всички искат европейските средства да се изразходват както трябва. На второ място ще посоча, че ние трябва да сме особено ясни, що се отнася до службата за външна дейност и дипломатите в нея. Трябва да има географско разпределение и квоти за различните държави, представени в дипломатическата служба, защото има 128 ръководители на делегации, които представляват Европейския съюз 60 са от държавите членки, като брой на тези от новите държави членки е доста малък. Очевидно е, че има пълна липса на пропорционалност. Като се има предвид колко е голяма Польша, ние трябва да имаме поне 11 дипломати, а имаме само 4 посланици. Това очевидно не е пропорционално. Занимаваме обаче не само службата за външна дейност, виждаме подобна несправедливост и в другите институции. Може би парламентът не е толкова лош това отношение, съветът обаче се справя особено лошо. Всъщност, като споменах съвета, ясно е, че всяка поредна година ние виждаме едно и също от тях. Оплакваме се от съвета, казваме, че няма политическа воля. Повтаряме едно и също и разбира се, сме прави, защото ние винаги сме прави. Продължаваме да задаваме въпроси, но на тях никой не отговаря. Следователно няма никакъв ефект и всякаква липса на комуникация съветът просто не иска да съдейства. Благодаря. Благодаря, господин Вестисън, за две минути. Øh, благодаря. Дебатът беше дълъг, но мисля, че отбелязахме напредък. Искам да благодаря както на докладчиците в Сянка, които много ми помогнаха, но също така искам да а, благодаря и на докладчиците, на които аз помогнах. Надявам се да съм помогнал. Ние като парламент упражняваме контрол върху парите на дънокоплаците и мисля, че това е много важна задача. Трябва да се правят економии, наистина, но там, където може и където е разумно – Трябва да видим и какво ние в парламента може да направим, да поставим високи стандарти по отношение економии и тогава да искаме от другите да економисват. Благодаря за дебата, благодаря на комисията, благодаря на Сметната палата за е, чудесното сътрудничество. Надявам се утре при гласуването да да следваме линията на комисията. Благодаря. Благодаря. С това приключваме списъка.